Добър ден на всички. Добре дошли на последното заседание за 2012 година. Най-напред бих искал да поздравя шефа на екипа с нейния рожден ден. Честит рожден ден! По отношение на съобщенията, първо по дневния ред, вече сте уведомени. А и да ви кажа, че заседанието се излъчва в мрежата. Координаторите се съгласиха да отложат а, а, гласуването, разглеждането на директивата за командироване на служители, защото по този начин ще можем да достигнем по-ефективен компромис. Аз нямам възражение срещу това и мисля, че това е част от работата на цялата комисия. А водещата комисия също отложи гласуването и нека ние да го сторим за да подобрим качеството на нашето предложение и да ги подкрепим тях. И така, това, което ще а, трябва да направим тази, този след обед е да открием дискусията по доклада на господин Хамон по директивата за медиите, за медийните услуги и нейното приложение и също да дискутираме конкурентната политика на господин Швабс, визуалния пазар, което ще започне в 5 без 15 днес след обяд. имам ли вашето одобрение за, на дневния ред, така както го предлагам с тези промени? Добре, благодаря много, казва председателя. Сега, по другите точки искам да ви напомня накрая, но нека да кажа, че ще направим снимка на членовете преди основната сесия за гласуването утре в 9 часа. Така че бъдете добри да дойдете да се направи фотография на комисията. Имате копия от бюлетина, който става все по-полезен и ценен за моята работа. Тук е коледното е, издание, издание, което бележи неговия е, рожден ден. Дневния ред на комисията е в началото, защото е, хората питат за триалога, за тристранния диалог. Ще видите в мрежата и ще видите как са се развили нещата. Там има допълнителна информация по преговорите. Доволен съм да кажа, че след последното ни събиране постигнахме договореност с съвета по аудио процедурата и радиопроцедурите. Получихме едно писмо, не знам дали сте запознати с него, едно официално писмо от съвета. Ето как изглежда то с договорена вече позиция приложена и съвета потвърждава пред нас, че ако Европейския парламент приеме на първо четене, тогава съвета ще одобри това становище и всъщност то ще се счита за прието. Това е заключение, за приключването на процеса. Но разбира се, ще имате утре шанс да дадете вашето официално съгласие по въпроса. Мисля, че и господин Грек и други, надявам се и други от докладчиците в Сянка ще бъдат и после вече в пленарна зала през февруари ще бъде официалното приемане. Това беше първото. Второто е по единния пазар. И имаме и важна дискусия утре с господин Кройцман, като водещ докладчик по прилагането на а, а, процедурите в а, митническата област. А в сряда сутрин ще бъде триалога, след като ние се приключим нашата работа и с това ще завърши цялата ни работа за годината. Така че сега минаваме към доклада на господин Балдазаре. Преди това искам да ви информирам, че комисар Рединг поиска да ме види в 4 без и 15, така че Ханс Питер Майер се съгласи устно, да, като дългогодишен член на комисията, да ме замести минута преди аз да отида на срещата с комисаря Рединг. Е, така че е безболезнено да премине от една ръка в друг, от едни ръце в други а, закон, а, председателството. Сега а, Програмата бе разделена на митническа и а, данъчна. Господин Балдазар е докладчика трябва да разгледаме изменения и компромисни изменения. Той вече връчи доклада си. Господин Шмидт е докладчик в Сянка за либералите. Аз сега ще поканя господин Балдазаре да даде последна информация, да актуализира нашите познания и после, накрая, след вашите въпроси, да заключи. Господин, Таскалю, господин Даскалов тук ли е? Аз ще го поканя също да коментира по а, темата. Имате думата, господин Балдазаре. Благодаря, господин председател. Ще бъда много бърз и много кратък, след като разгледах предложените изменения към проекто доклада. Изготвих три компромисни изменения, които включват около 20 изменения, останалите могат да бъдат гласувани по-отделно. Моята позиция е за в полза на всичките изменения, с изключение на едно или две. Както казах и последния път, а, това, което беше внесено а, от а, госпожа Ванден Камен е да се изключат страните кандидатки или присъединяващите се страни и потенциалните кандидатки страни, т.е. Пет общи, а, а, пет общи принципа и след това още 6 нови а, цели на програмата. Нямаше проблем по същество. Нещата бяха доста прости. Те просто бяха включени в формата на доклада. Аз не смятам, че а, ще има проблеми при гласуването и с удоволствие ще изслушам коментарите на докладчиците в Сянка. Бих желала да благодаря на всички за техния принос, за предложенията, които са обогатили доклада. Председателят, благодаря. Господин Копарати. Благодаря, господин председател. И благодаря също така на господин Балтасаре за отлично свършената работа. Компромисните изменения се радват на моята подкрепа, защото, както той каза, те отразяват нещата по същество и те са в, в необходимия формат, което не винаги е лесна задача и аз мисля, че това ще е, ни даде възможност да постигнем консенсус по някои нови важни неща за в бъдеще. Особено като се има предвид а, е, а, митническите и данъчните проблеми. Преди това имаше технически проблеми. Едното беше свързано с използването на информационна технология, с сравнителния анализ от страна на митническата администрация. Сега има няколко нови неща, които се съдържат тук. И позволете ми да а, споделя един потенциален проблем а именно ресурсите, които влизат в този проблем и многогодишните финансови прогнози. Мисля, че трябва да увеличим бюджет, бюджетния пакет. Можем да се съгласим по целите, но ще бъде жалко, ако нямаме средствата. Нещата не зависят изцяло от нас, но текстът е добър и а, да се надяваме, че той ще даде възможност да се направи стъпка напред. Искам да благодаря на Рафаеле Бартасали и другите колеги, които участваха в дискусията. Благодаря, господин Шмидт има думата. Благодаря, господин председател. Благодарности към докладчика господин Балтес... Балтесари Знаем, че това може да не е най- вълнуващ и привлекателен въпрос в дневния ред, но той е изключително важен, особено сега, когато е важно да гарантираме максимални постъпления в бюджетите. Радвам се, че успяхме да постигнем много добри компромиси. Единственото, и може би ще можем да постигнем дори и в тази сфера компромис, е това, че аз не смятам, че трябва да включваме финансиране със средствата от Европейския съюз на такова оборудване като лабораторни инструменти или сканери. Можем да намерим други финансови средства за закупуване на подобно оборудване. Смятам, че трябва да средоточим върху това всички да могат да работят в цяла Европа с една система, информационно-технологична система и за мен това е най-важният въпрос. Това е най-важното за бъдещето. Това е единственото ми възражение. Не съм много ентусиазиран да се финансират други неща, които не са пряко свързани с сектора на информационни технологии. Иначе съм много доволен и благодарен на докладчика. Има ли други желащи да се изкажат, преди да дам думата на представителя на Европейската комисия да ни съобщи за сегашното състояние на нещата? Виждам, че няма желащи да се изкажат. Господин Даскало, може би вие ще споделите вашето виждане. Добре дошли в нашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Балдазар и докладчиците в Сянка за този текст. За съжаление, много късно получих този текст и не успях да го прочета, но ще ви кажа само няколко неща за това, което се случва в съвета. Постигнато е съгласие в съвета и първоначалния проект на регламент, предложен от комисията, е прият само с някои незначителни чисто технически изменения – цялостния акцент и целите на предложението стават така, както те бяха формулирани от комисията. И първоначално някои държави членки поискаха програмата да финансира и оборудването. След обсъждания обаче беше взето решение от държавите членки да не удовлетворят тази мова, а по-скоро да се посочи в протокол на заседанието на съвета, в което на комисията се възлага да проучи възможности за закупуване на оборудване от средствата от следващата многогодишна финансова рамка. Така че това е сегашното състояние на нещата и като цяло то отговаря на позицията на комисията относно оборудването, а именно, че оборудване трябва да се финансира от други програми, а не от програмите за 2013 година, така че това е един от основните въпроси, които се обсъждаше най-оживено по време на подготвителните срещи. Това е господин председател. Председателят, благодаря ви. Господин Балдесари, дали бихте искали да направите допълнителни изказвания? Може би трябва да кажа на колегите, че компромисните изменения са разпечатани и са прикрепени към списка за гласуване, така че има компромисни изменения, които са ви предоставени. Господин Балдасари, дали ви бихте искали да се изкажете в отговор на това, което каза комисията и вашите колеги и да ни насочите за гласуването, което ще се състои утре след обед? Да, благодаря ви. Не мисля, че имам много какво да кажа. Бих искал да благодаря на колегите за техните изказвания и за добрите им думи. Смятам, че, както казаха и другите колеги, следва да обмислим финансирането на оборудването и инфраструктурата. Но смятам, че като цяло има консенсус и не смятам, че утре ще има някакви проблеми при гласуването. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Приключваме с тази точка дневния ред и сега преминаваме към следващия. Бихме преминали, но госпожа Грип, която е докладчик по следващата точка, не е тук. Не е тук и представителя на комисията по този въпрос. Тогава ви каня на кратка почивка за чай и бих могли да поднимем работа в 4.10. Виждам, че има, има желащи да се изкажа. Да, заповядайте. Искам само да задам въпрос. Не бихме ли могли да преминем веднага към доклада на господин Шварц? Вие говорите от името на госпожа Легрип? Мисля, че това което мисля, че бих могли да направим, да помолим колегите от комисията да проверят дали представителят на комисията ще пристигне скоро. Да, той е на път. Бих предложила набързо да пием чаша чай и да изчакаме госпожа Легреб и да подновим нашата работа. Благодаря ви. I'm just here to listen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Дами и господа, колеги, да продължим след почивката за кафе. Ще разгледаме преработения кодекс на Съюза, митническия кодекс на Съюза. Докладчика Констанс Люгрип е сред нас и ще й дам думата за презентация. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, днес се събрахме за да разгледаме компромисните изменения, които имам чест да представя и на е, докладчиците в Сянка. Това е, е Митническия кодекс на Съюза. Ние сме разглеждали това в Имко, след това седмици на размяна на мнения. Те бяха много сложни, защото са свързани с ежедневната работа на економическите оператори, но бяха и страстни страстна размяна на мнение, защото всичко това се отнася за митническия съюз. Това се отнася а, от, към документа за 90, от 92 година, за който трябваше да има редица изменения. Европейската комисия преди няколко месеца <clears throat> при, предложи да се смени регламент 450 от 2008 година за модернизирания митническия съюз. Е, комисията дойде миналия месец. Идеята беше да се отложи датата за прилагането на митническия кодекс, също така да се подобри сигурността и модернизирането на информационните услуги. Няколко думи за работата, която се извършва от страна на съвета. Да става дума тук за задълбочаване на митническия кодекс. Това е изключително важно, защото митническия кодекс е обект на европейското право а, министрите на 11 е, декември приеха предложението за приемането на кодекса преди 24 юни 2013 година. Радвам се, че това беше е, становището на съвета, ирландското председателство ще продължи с ритъма, който беше зададен от сегашното председателство, за да може да ни представи е, новия текст по време на следващото председателство. Да се надяваме, че всяка институция ще спази сроковете, за да можем да бъдем в състояние да предвидим приемане на текста през пролета следващата година. След седмици усилена работа, аз предложих текста веднага след като се върнахме от лятната вакансия през септември. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка, за да можем да изразим политическото послание, което споделяме всички а, както докладчика, така и докладчика, докладчиците в сянка. Това е, е едно улесняване за економическите а, оператори в Европейския съюз, които са все повече и повече многобройни, които са изправени в економическия контекст, който е в момента много труден. Сигурност пред множествено, многото предизвикателства, модернизиране на съществуващото законодателство, но има едно друго политическо послание, което всички ние поддържаме. Зачитане на всички европейски институции. Ние Работихме много конструктивно и прозрачно. Искам да благодаря много сърдечно на всички докладчици в Сянка за добрия дух и добрата воля, с която ние работихме на този етап. И именно тази добра воля и конструктивна работа в пълна прозрачност ни а, ръководеше през а, миналите седмици, когато редактирахме компромисните изменения и сега искам да ви предложа съвсем накратко, защото <clears throat> ние можем да внесем тези изменения. Те са доста важни. Нямаме много. Няма да ви представям десетки компромисни изменения. Първото компромисно изменение, което бих желала да ви представя, свързано с, с член 62 алинея 4. В него се, а, на, се определят се определя ценността на ценностите. В А е, е, е в точка А се съчетават максимално хармонично две изменения, които са предложени от двама колеги. Изменение 84 от господин Шваб и 97 от друг колега. Това са много полезни изменения. Те са взаимно допълващи се, за да се определя митническата стойност. Искам да подчертая, че те са взаимно допълващи се. Компромис А е свързан с определенето на митническата стойност на самата граница, която да бъде точно, конкретно и балансирано. Б, точка Б е 183 алинея 4 181 извинете, за економическите оператори. Тук се обединяват в едно изменение три проект изменения, предложени от колеги, изменение 32, което аз оформих в своите изследвания, в своите предварителен текст и изменението от господин Шваб. Всичко това е на, с една и съща цел. И аз ще се върна на необходимостта от оценяването на статута на економическите оператори. Сигурна, сигурна съм, че ще се зарадва, като ви кажа, че тук може да отчетем доброто сътрудничество на докладчиците в сянка, тук може да има известно съмнение по е, компромис и истинско, а именно оценяването на економическите оператори. За мен това обаче е едно много важно послание за предприятията, особено за малките и средните предприятия в Европа. Ние всички сме се сблъсквали с економически оператори, които ням, не знаят какво, каква е ползата, какво е какво ще бъде предимството за тях, аз мисля, че всички във всички групи трябва да отчетат добрата воля да се конкретизира и максимално да се устойности действителната полза на, от, от економическите оператори и също така да се облегчи работата на митническите работници. Аз искам да кажа, че има и две устни изменения, които бих искала да предложа на вашето внимание за одобрение. Едно малко устно изменение, което е за премахване на а, точка хаш латинско в проект от текста, защото трябва да се възстанови известна семантична последователност. Изменение 14 в точка малко хаш е свързано с делегираните актове за събирането на митнически сборове на територията на Европейския съюз и както а, казвам в моя доклад, бих желала да се заличат текстовете, за да може да се върви в посалката на а, другите текстове. Именно затова устното изменение да се заличи точка хаш малко и още едно изменение 150, по член 154 на регламента, а, за да може да уточним момента, в който а, се приеме текста на деклариращия субект, за да може да се облегчи работата на митническите служители. И ще приключа, господин председател и уважаеми колеги, като повдигна деликатния въпрос за актовата по изпълнение за делегираните е, актове. В, още от самото начало на нашата работа по този текст осъзнавах огромното значение на тази тема и разделянето на компетенциите на различните институции а, по член 190 и 191 на Европейския съюз. С, с докладчиците в Сянка ние успяхме да обсъдим тази тема. Струва ми се изключително важно да бъдем обединени, да бъдем кохерентни, да можем да изразим ясно ясно позицията си, която до много голяма степен се споделя от парламентарната ни комисия, като идеята е да се засилят правомощията на Европейския парламент. Това е позицията, която съм изразявала многократно в проекто доклада и тя се отразява и в редица изменения, предложени от колеги, може би можем да проведем до края на януари още едно обсъждане по този деликатен въпрос за компетентността и правомощията. Аз мисля, че е много важно да осъзнаваме, че всеки един от нас трябва да прави съответния съответното усилие и да се зачита, разбира се, договора. Нашия мотив е да направим митническия съюз по-силен, по-ефективен, за да може да се постигне по-голям економически растеж и по-голяма конкурентоспособност. Благодаря. Ja, vielen Dank, Konstanze. Äh, Äh, Благодаря, Констанс. Доста хлъзгава материя и съм удовлетворен, че така задълбочено сте, работите, сте работили. И аз дължа много на това делегираните и актовете по изпълнение да се разграничават това е отгов... на отговорност, което, която ние сами ще... Дали ще я поемем, това е въпросът към самите нас. Давам а, думата на докладчиците в сянка. Преди това, нека да а, кажа добре дошли на 12 учители в гимназии в мой регион. А, за мен е радост, че тук сред нас са преподаватели, учители в училища, които ще слушат е, за всичко и после ще го преподават на своите ученици. Давам думата на докладчика в сянка. Благодаря много, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Люгрип Искам да започнем с благодарност. Искам да подчертая, че аз усещам необходимостта да се каже наистина едно истинско благодаря от цялото си сърце на докладчик и на начина по който се работи тук в парламент. Аз мисля, че начинът по който ние работим е много важен, защото той ни дава възможност да стигнем до много важни заключения за гражданите на Европа и също така а, ние даваме а, пример, ако ми позволите така да се изразя, за една по-добра Европа. Няма кой знае колко много да добавя, а, което много ме радва. Искам обаче да настоя малко а, за това, че а, нещо, за това, което каза госпожа Легриб за економическите оператори а, на Европейския съюз. Това са, а, е много важен, <clears throat> това е много важна тема. Именно за това ние искаме да облегчим задачата на тези економически оператори. А, ние бихме желали същевременно времено да имаме доверие в тези оператори. Казвам всичко това, за да заключа, че критериите, критериите на а, базата на които се постига статута на такъв економически а, Това е одобрен економически оператор. Е, трябва да се извършва по съответни критерии, които са в компетенциите на, европейския, на Европейската комисия. Европейската комисия урежда редица други е, сю, теми във връзка с са одобрените економически оператори и всичко това трябва да се урежда много по- ясно и това е уредено в едно устно изменение, което аз предлагам. Искам да благодаря на докладчицата, която прие възможността операторите да се установяват и извън Европейския съюз. Приключвам с изказването си и нашата работа се надявам да бъде много плодотворна. Благодаря. Благодаря много. А, давам думата на докладчика Сянка от Либералите. Благодаря много, господин председателю. Аз също искам да благодаря на докладчицата, госпожа Легрип. Тя а, си е поставила амбициозна задача. Тема, а, материята е много трудна и е вложила душата си и сърцето си в работата. А, надявам се, че ще постигнем а, е, справедливи компромиси не е проблема аз да подкрепя тези компромисни предложения и аз мисля, че те са балансирани. Единственото, за което си изпитвам известно съмнение, е председателското предложение да се заличи временното съхраняване на склад от специалните процедури, член 134. Но дали това, ако разбира, дали това ще е от полза на европейския бизнес, на стопанските субекти, аз съм малко се съмнявам. И мисля, че а, ще иска прекалено много тълкуване, за да се разбере как стоят нещата. Аз, а, както казах, изпитвам съмнение и не съм сигурен дали това е най-добрия начин да подходим. И на последно място, тъй като и аз искам да съм кратък, правилата за непреференциален происход са изключително важни за европейските митници, но съм малко подозрителен по този въпрос – и може би тук се, има някакъв скрит дневен ред, дали е така, не знам. За това, това предложение като законодателно, според мен трябва да съдържа много ясни, недвусмислени, разписани фрази и правила. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика в сянка. Сега от зелените. Благодаря много. Аз ще съм кратка. Ще започна с благодарност към докладчицата и то съвсем искрена на благодарност. В този случай тя е такава, защото е, виждаме колко много лобисти има в е, тази, по тази материя. Те представляват своите различни интереси и трябва да ви кажа, че е, според мен това е един добър компромис. И ни удовлетворява всички. Благодаря много, защото наистина тази работа на докладчицата е била отговорна, важна. И тя е постигнала, намерила е баланс. Можем да подкрепим и новите ви предложения, които, с които излизате. Обаче, съгласна съм с господин Шмидт, че ни трябва да наглеждаме по-отблизо този въпрос е, с непреференциалния происход. Това е един горещ картоф с политически, политически подтекст и не бива да през задната врата да го разрешаваме. Благодаря много от ЕКР. Благодаря, господин председателю. И аз бих искал да благодаря на мадам Легрип за перфектно свършената работа по този доклад. Аз ще съм кратък, защото повече от въпросите бяха решени по време на срещата на докладчиците в Сянка и нашата кореспонденция по имейл. Член 55 алинея 4 за митническите стойности, определяне на тези стойности, компромис Б, член 181 под параграф 2. Що се отнася до компромиса, аз смятам, че текстът ще е по-преференциален за стопанския сектор и моята е, група го подкрепя. Що се отнася до компромис Б, моята група е на мнение, че предложението е добро, обаче ние предложихме да се заличи последните думи shall require new, защото според нас тази формулировка може да доведе до ненужни проблеми при тълкуването на този член и за съжаление, не, бе прието нашето становище и по тази причина ние може би няма изцяло да подкрепим компромиса, ще се въздържим. Но по правило ние ще подкрепим, като цяло ще подкрепим 171 на господин Шмидт, което е най-ясното. А по отношение на изменение номер 2, благодаря на госпожа докладчицата. Моето предложение е с малка промяна и аз очаквам нейния отговор. Да се надяваме, че то ще бъде взето предвид. Още веднъж благодаря за вашата работа. Благодаря. Някой иска ли да каже нещо още? Имаше записани още желаящи, но не, не са тук. Сега давам думата на комисията. Директор Dankeschön. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Господин председател, почитаеми депутати, не бих искал да се повтаря, но аз също бих искал да изкажа благодарности на госпожа Легрип и колегите от Европейския парламент за прекрасно свършената работа. Не мога да кажа, че сме съгласни с всичко, защото аз имам нужда за това да получа разрешение от страна на колегията комисар и председател на Европейската комисия, но искам да кажа, че нашето мислене съвпада, може би не по всички въпроси, така че може би ще има какво да се обсъжда на заседанията в рамките на странната процедура. Не мога, не съм упълномощен да кажа, че сме съгласни, но отново мога да повторя, че мислим в една и съща посока. Ние ще представим нашето становище становището на нашите служби и на председател на Европейската комисия. За това ще бъда кратък и ще ви благодаря още веднъж от сърце. Благодаря ви. So vom Rat ist niemand anwesend, dann darf няма представители на съвета, за това давам думата отново на докладчика, за да отговоря на изказванията. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам съвсем искрено да изразя най-сърдечната си благодарност за докладчиците в Сянка, които наистина работиха много добре с мен в нашата работа. Това беше много насърчително и стимулиращо. Ние се намираме в момента пред плода на това сътрудничество. Аз пропуснах да каша, и това е моя грешка, въпроса за правилата за происход. Това е много важна тема. Тя е важна, защото дефиницията, която се опитваме да дадем за правилата за происход, те фигурират в базовия текст. Има редица версии а, на текстове, които са на масата. Аз предлагам известна дефиниция в изменение 19 в проекто доклада си. Това е една дефиниция за правилата за происход, която е извлечена от споразумението на Световната търговска организация. Това е свързано с правилата за происход които се признават до известна степен и имат известна легитимност в тази организация. Същевременно аз отчитам, че има редица версии, които са леко различни които ще бъдат представени на вашето внимание и ще направя един опит за дефиниция за правилата за происход, които да са максимално близки, по които а, има одобрение в рамките на Световната търговска организация, което, което за мен е важно. Благодаря. Председателят, благодаря. С това приключваме тази точка. Това, което трябваше да правим след това, е да обсъждаме директивата за аудиовизуалните медийни услуги, но тази точка е а, отложена. Следващата точка трябваше да я работим в а, 6 без 15, но ще се занимаем с следващата точка на Андрея Шваб. Благодаря, господин председател. За мен е огромно удоволствие да представя тази тема тук. Мисля си, че няма да отнема много от времето на колегите. Само ще благодаря на колегите за техния принос. Благодарение на тях докладът е станал по-добър. И тъй като коледа наближава, ще кажа, че не винаги е лесно да се предлагат нови неща, когато става дума за защита на потребителите и съответното европейско законодателство. Тук се стремим да средоточим върху малък наброй изключително важни неща и бих искал да се спра на някои от тези елементи. Първо, постарахме се да отчетем предстоящото сливане на две големи куриерски компании. Э, ähm, И трябва да обръщам внимание на подобни големи сливания. Също така важно е да се потърси компромис. Става дума за предстоящото сливане между UPS и TNT. Необходимо е да осигурим това, че когато се извършват сливания на американски компании, да, те да се извършват в съответствие с правила, които са съвместими с европейските правила – В момента ситуацията не е такава. Става дума за една фирма, която в момента е предимно с германска собственост. И, и двете фирми оперират на европейския пазар и са сериозни фактори на европейския пазар. Не говори за протекционистки мерки, обаче необходимо е да гарантираме това, че европейските фирми да могат да придобият пазарен дял и извън Европейския съюз, особено когато става дума за мощни економически групировки. Затова предложих някои компромиси, които бяха одобрени от всички. Също така господин Оди внесе изменения, аз много уважавам, но не разбирам изцяло неговите изменения. И се надявам, че ще можем да продължим обсъждането по въпроса. Благодаря на господин Коферати. Както и в случая с управлението на единия пазар и съответното досие, ние приветстваме идеите за компенсирането на щети нанесени от от нарушаване на правилата на добросъвестната конкуренция. Това беше основната насока на предложението на господин Кофарат и постигнахме компромис по тази тема. Другите части от становището, според мен, ще позволят пълноценно обмен на мненията с водещата комисия и надявам се, че всички, които са участвали в процеса, ще бъдат доволни от резултатите. Благодаря ви, господин председател, за това, че и вие се нагърбихте с задачата да помагате при този при подготовка на това становище. Благодарности и към секретарията. А, също така, че сте рождения ден на един от уважаемите членове на секретарията. Да, мисля, че всички сме в добро настроение, но настроение като за рожден ден. Благодаря и аз също доклад, на докладчика, на докладчиците в сянка. Благодаря. Сега дам думата на господин Кофарати, който е един от докладчиците в сянка. Благодаря ви, господин председател. Специално благодарност към господин Шваб. Той наистина винаги беше готов да обсъжда компромисни предложения с докладчиците в сянка. Формулираните от него компромиси според мен са приемливи, ние сме доволни от тях. Важно е да намерим неподходящ формат, за да можем да изразим това, към което се стремим. самият аз и групата на социалистите и демократите сме доволни от резултата. Остава един въпрос, който не е решен. Той може би не е много сериозен, но се надявам, че комисията би могла да ни помогне. Става дума за колективните искове. Това е нещо, което не се приветства от групата на Европейската народна партия. И доколкото разбирам, те са поискали да има гласуване по-отделно по този въпрос. Но мисля, че колегите от парламентарната комисия биха могли да решат това окончателно. Председател, благодаря ви. Радвам се да чуя, че един такъв дух на компромис преобладава. Не виждам други докладчици сянка да са тук. Европейската комисия не е изпратила никого. Затова можем да приключим обсъждането по тази точка дневния ред с изказване на господин Шваб. Благодаря ви, господин председател. Не бих искал да отнемам от времето на колегите от комисията, но бих искал да благодаря на господин Коферати за неговото сътрудничество и по това досие, по други досиета. Когато хората искат да работят заедно, те постигат успехи. Сега ще се отнася до колективния иск. Групата на НП не е против това потребителите да се обединяват, за да започват съдебни дела срещу фирми, за да получат обещетения. Ние сме загрижени от това каква ще бъде системата, осигуряваща това. Европейската комисия като първа стъпка предлага да се въведе частно принудително изпълнение, но ние имаме своите опасения, свързани с тази система. И ние не бихме искаме европейските фирми да страдат от произволни съдебни искове, нещо, което е характерно за САЩ. Мисля си, че по същество нашите становища са много близки с идеята на господин Коферати. Залежени сме по-скоро от подробностите. Благодаря ви, каза председателят. Само накрая бих искал да посоча, че господин Хаджи Маркакис току-що се присъедини към нас и иска да се изкаже, тъй като и той е докладчик сянка. Да, благодаря ви, господин председател. Първо, благодарности към докладчика. Много се радвам, че споделяме едно и също мнение в рамките на тази парламентарна комисия. Точно за това има толкова малко изменения. Подкрепяме почти всички изменения. Имаме някои възражения, най-вече свързани с колективните искове. Господин Шваб вече изказа своето мнение по този въпрос. И благодаря на господин Шваб за това. Също така, смятам, че когато става дума за логика, логистиката, и това е най-вече изменение 8, то според, според нас е важно нещата да бъдат наричани със собствените имена. Забравяме за логистиката, а трябва да се спрем по-специално върху този аспект от економическата дейност на европейските фирми. Що се отнася до пазара на енергийните продукти, радвам се, че енергийният пазар вече се финализира и разбира се, комисарът по енергетика принадлежи към вашата партия, господин Шваб, и той е от Баден-Вюртенберг. Гледах онзи ден интервю с него по телевизията. Трябва да внимаваме да не създадем нови бюрократични пречки пред предприятията, защото това само ще навреди. Ако определим някои фирми като прекалено големи, за да им се позволи да фалират, мисля си, че това може да бъде много вредно. Благодаря на всички за добра съвместна работа и подкрепяме повечето от компромисните изменения. Председателят, благодаря ви. Има ли други желащи? Преди да преминем към следващата точка, няма желащи да се изкажат. Добре, благодаря ви. Приключваме дебата по шеста точка от дневния ред. И имаме още едно изменение. Извинете, още едно изменение. Точка 16. Управление на вътрешния пазар. Докладчикът е господин Шваб. Точка 16. Сега ще разгледаме тази точка. Благодаря, господин председател. Радвам се, че толкова бързо напредваме с дневния ред. Ние тук нямаме никой, който да представлява Европейската комисия, за да следи нашата работа по този въпрос. А, има ли представител на комисия, Добре. Е, тогава съм спокоен вече. Защото не искаме да имаме диалог с комисията. Тази парламентарна комисия, ние, постигнахме на много ранен етап доста голяма степен на съгласие за това, що се отнася до управлението на единия пазар. С господин Кофарати говорихме за това, че в Германия става все по-модерно да се изисква стриктно прилагане на правилата за управление на единия пазар. Но не мисля, че това е само нещо типично с Германия. Мисля си, че в нашата парламентарна комисия повечето колеги споделят това мнение. И това е възможно само при условие, че Европейската комисия внимателно следи каква е ситуацията в различните държави членки и предлага съответните коригиращи мерки. В Страсбург миналата седмица успяхме да стигнем до редица компромисни изменения – по редица въпроси. Няма да се спирам подробно на тях, особено предвид, че коледа наближава, но ще спра на няколко аспекта, които заслужават по задълбочено внимание. Първо, социалистите и обидната левица искат много ясно да се визират правата на работещите. И искат да се включи по сериозно социалния аспект доклада. Е ЕНП е както знаят колегите от тази комисия. Както знаете, НП има дълги традиции за защита на правата на работещите разбира се, това е от ключово значение за напредъка на една система, която се базира върху социална пазарна економика. За това искам да кажа на господин Кофарати, че ние не се стремим към промяна в законодателството. И двете страни са важни за НП, когато става дума за изпълнение на съществуващото законодателство. И не смятам, че става дума за нещо по-различно, отколкото от това да имаме един демократичен процес, който да включва Европейския парламент и съвета. Това, което искаме да видим изпълнение на законодателството във всички страни, по всички аспекти. Не трябва да се разводнява това, което искаме да постигнем. Затова смятам, че всички сме съгласни, че социалното измерение е важно при изграждането на вътрешния пазар. Но когато става дума за управлението, загрижеността ни трябва да бъде за това дали се спазват надлежно правилата и дали те се спазват еднакво навсякъде. Второ, мога да разбера социалистите, които имат някои възражения към акта за единия пазар, първа и втора версия, но смятам, че трябва да средоточим върху изпълнението и недостатъците при изпълнението в държавите членки, а не да, а не да затъваме в някакви отделни конкретни теми. Смятам, че това е важно. Проблемите са при изпълнението. Става дума за стратегическо изпълнение на правилата. И третият аспект, господин председател, е, че Обединената левица иска компромис по точка F и по точка В. Обсъждах с колегата от Обединената левица техните възражения. Разбрах от колегата от Обединената левица, че идеята е да се създаде предварителна наказателна процедура. Ние ще обмислим този въпрос. Що се отнася до четвъртия аспект, нещата тук не са променени. През януари с докладчици в Сянка ще се срещнем с комисар Варния и ще обсъдим този въпрос. Радвам се, че има представител на Европейската комисия, за да можем да чуем повече подробности. Става дума за стратегически въпроси, не за някакви дреб... не за дребнотемия. Важно е да се гарантира надлежното изпълнение на законодателството за вътрешния пазар и за това е необходимо също да създадат правни условия, проистичащи от Лисабонския договор. Предлага точка 26 под точка 3 в договор за функционирането на Европейския съюз да бъде нашето основно правно основание. Но тази точка визира само съвета, който следва да създаде условия, при който всички сектори могат да постигнат, постигат балансиран напредък. Това, разбира се, включва и социалната политика. И ние като законодатели искаме да участваме като парламент в този процес. Господин Коферати предложи да се позовем и на член 114 като правно основание за законодателство, но не и за наблюдение на изпълнението. Има още един втори аспект, че ние можем да използваме също правно, правно основание, което се е използвало и преди 116. Тази разпоредба се е използвала за пакета от 6 законодателни акта. И в алинея 3 на член 111 говори за по-тясно координиране на економическата политика и за постоянно економическо сближаване на държавите членки. И тази разпоредба има пряко отношение към нашата дейност. Така че регламентът може да се основа върху член 116 на договор за функционирането на Европейския съюз. Въпросът е дали Европейската комисия подкрепя този подход – защото виждаме, че тук има едно противоречие с правните основания за пакетите от 6 и съответно два законодателни акта. Изиква и друг въпрос. Дали е подходящо това за вътрешния пазар? Така че това са основните аспекти, на които иска да се спра. Благодаря на колегите за техните много конструктивни предложения. Смятам, че така се проправя пътя към един добър текст и в пленарна зала ще можем да изпратим ясно послание и до комисията, и до съвета. Благодаря. И така, това беше стъплението по една много важна тема. Изглежда, че има и альтернативен начин за решаване на спорове с държавни членки. Господин Коферати, имате думата. Благодаря, господин председател. Работата, извършена от господин Шваб е много важна. При това той си, свършил, си изпълнил задачата много добре. Съгласна, съгласен съм с неговата отправна точка, защото по време на европейското 6 месече политиката на Европейския съюз се нуждае от измерение, свързано с един пазар, с вътрешния пазар, тъй като това е свързано с, с аспекти, които понякога се маргинализират поради структурните ограничения на нашите правила. Това е важна разпоредба, това е нещо, което сме обсъждали надълго и на широко. Аз мисля, че компромисите Бях обект на много добро и много силно желание на всички да работят по тях. Благодаря на всички, особено на докладчика. И мисля, че има един-два проблема, по които бихме могли да поработим още. Имаше няколко неща, за които говореше докладчика, за социалните права и проблемите на работниците, особено във връзка с измененията, които той внесе. Мисля, че това, което обсъждаме тук, може да бъде насочено към един от участниците. Аз мисля, че тук в нашата комисия се занимаваме с европейските граждани и тяхната функция и роля като потребителите. И ние бихме могли да ангажираме всички, включително и гражданите, и работещите. Аз мисля, че не би трябвало да разделяме нещата, би трябвало да, не би трябвало да разглеждаме гражданите само в едната им роля. Би трябвало да се разглеждат правилата, без да се прави разлика. Всички а, хора трябва да спазват правилата по един и същи начин, тъй като те са еднакво заинтересовани от функционирането на тази разпоредба. Така че, може би, можем да поработим още малко по този проблем съвсем а, с положителна нагласа. Искам да задам въпрос на докладчика. Какво мисли той а, за измененията, които внесох във връзка с европейския семестър. Това а, с напълно конструктивни изменения, но аз не ги виждам в компромисните изменения, така че аз исках, бих желал да знам какво мисли докладчика по този въпрос, иначе всичко ми изглежда съвсем добре. Председателят, благодаря от името на АЛДЕ. Не виждам техен представител. Хайде Рюле от Зелените. Аз мога да бъда относително кратка. Да се върна към казаното на господин Коферати. Ние също мислим за това как можем да направим тези неща, говорихме за устойчивост, за околната среда. Тук не става дума само за изготвянето на законодателството, става дума и за неговото прилагане. И тогава, когато пишем закони, трябва да мислим как те ще се прилагат, да мислим за устойчивост, за екологични критерии. След като се приеме някакъв закон, би трябвало да се направи така, че той да се прилага еднакво в различните държави членки. Аз не смятам, че трябва да отваряме нови вратички. Следователно, изменението, предложено от Обединената левица, е правилно. Вие, господин докладчик, говорихте какво трябва да се направи с системата за ранно предупреждаване. Това е правилно. Може би трябваше да се работи повече по този въпрос. Но мисля, че комисията трябва да вземе, да предприеме процедури за нарушение за съжаление, господин Де Йонг не е тук, защото щеше да бъде добре, може би, да поговорим с него, защото мисля, че неговия подход не е правилен. Подкрепям докладчика и се надявам, че комисията ще отчете това, което се казва и господин Маклакли, благодаря удовлетворяваме общата посока на измененията, за това няма да говоря надълго и на широко, тъй като това беше обсъдено и миналата седмица. Искам официално да подкрепя компромисните изменения. Единственият ми въпрос е свързано с компромис, свързан с компромисно изменение 5 тук в първата част се говори нещо, което не е напълно. Аз не виждам връзката с втората част и не виждам причината за включването на този текст. Тук се казва с, реви, с ревизирането на директивата трябва да се прегледа, за да може да се създаде един хоризонтален инструмент, който да засили задължителния характер и така нататък. И е, когато разглеждахме а, това заседание, а, бяха повдигнати няколко въпроси, свързани с моите изменения. Искам да попитам а, какви са причините а, по изменение 114 по препоръка 5. А, се говори за националните планове за действия. Тук аз бях предложила да се заличи един текст, защото държавите членки според мен би трябвало да следят собствените си планове за действие а тук предложената препоръка от докладчика може би беше малко по-силно изредена. По изменение 119 заличаване на препоръка 6 Отново съм предложила едно заличаване, защото според мен не ми се струва логично да се позоваваме към членове от договора в препоръки. Имаше и едно допълнително изменение по, член, по 125. Аз съм заличила споменаването на препоръка 7 И мисля, че политиката трябва да бъде съвета да прави предложения към държавите членки, за да може да се отразят приоритетите за периода до 2020 година. Всички ние имаме едни и същи приоритети, Просто ми се струва, че ние ги изразяваме по различен начин, а според мен трябва да насърчаваме растежа, не да създаваме допълнителни проблеми. Но изслушвайки коментара на докладчика, аз съм съгласна с него, че трябва да фокусираме вниманието си върху прилагането и транспонирането тук в този текст. Благодаря. А, мисля, че няма повече а, докладчици в сянка, от която и да е партия, които да се изкажат. Някой друг желая ли да добави? Можете да го сторите, ако не. Нека да чуем комисията. Кой от името на комисията ще се изкаже? Никой ли? В този, в такъв случай, докладчикът ще трябва да изчака. Благодаря много, господин председателю. Благодаря и на колегите. за работа, която по всички уличи се движеше в една и съща посока. Нека кажа, че целта на този доклад всъщност е да се опитаме да помогнем на господин Конферати да гарантира положение, при което е, е възможно отговорните лица да могат да контролират не само държавните институции на държавите членки, а и еднаквото изпълнение, но и у нези, които се засегнати от всичко това. Т.е. да видим какъв е фона на всичко това т.е. да поискаме по-добро управление на вътрешния пазар, тъй като в края на краищата ние искаме да помогнем, да мислим и за обикновените работници, граждани като потребители. И как те биха били засегнати от всички тези неща, свързани с вътрешния пазар. Казвайки това, ние трябва да помислим за изпълнението, прилагането. А, в моята група, разбира се, а и между отделните групи, всички искат да се включат техните предложения. Така че може би ще трябва да приемем и някои устни изменения, за да вържем нещата. Това, за което каза господин Каферати по шестия пакет – се отнася до това, до каква степен да си позволим да стигне, да, да се намесим в области, които не са предмет на това законодателство. И що се отнася, а що се отнася до докладчика в сянка от Алда, аз искам да й благодаря, че тя е успяла да... И аз мисля, че ще убеда и господин Янке, Янге да даде своята подкрепа, защото това е нещо много фундаментално. Показаното от госпожа Макларкин, особено изменение 114, Благодаря на групата на ЕКР за подкрепата. Не беше точно да дипломатически жест, може би, но ние искахме да се изяснат възможно най-много нещата, а това често се оказва трудно. Особено когато трябва да гарантираме, че онова, което искаме да залегне в демократичния процес, е- ще бъде наистина прието. Ние се опитваме да създаваме, да изковаваме добро законодателство. И правейки го е важно това добро законодателство да бъде прилагано. Изпълнявано и прилагано. Жалко, че няма представител на комисията днес, тъй като без комисията, без нейния принос тук и през, по време на целия процес, ние губим фокус. И затова ще трябва да чакаме да видим какво ще внесат другите комисии. Но се надявам, че ще има един добре работещ документ от всички нас. И да видим на къде възнамерява да поеме и самата комисия. Те в момента разполагат с инструментите. Господин Гепард също го потвърди. тук само с усилията на Европейския парламент едва ли можем да обвържем нещата взаимно. Така че всъщност много неща зависят от комисията. Без нея ние не можем да направим никакъв прогрес. А ние можем да гарантираме само, че измененията, идващи от другите комисии, също ще бъдат взети предвид. Благодаря много. Много важна е тази тема и е, е, комисията трябва да прилага мониторинг на прилагането от страна на, но и самите държави членки трябва да гарантират транспонирането и прилагането на това законодателство. Не бива прекалено много да бичуваме комисията. Те винаги са наши важни а, гости. И може би поради някои особености на дневния ред не са могли да пратят представител. Сега приключваме с тази точка и се връщаме на точка Седма, новата програма за европейската политика за защита на потребителите, докладчик Гарсес Рамон. Благодаря, господин председателю. ще говоря за проекто доклада по предложението на Комисията за нова програма за европейските потребители. И ще кажа от самото начало, че това е много интересна и важна инициатива, поради което смятам, че ние наистина трябва да положим максимални усилия от своя страна по този въпрос и да излезем с най-добрия доклад, който можем да изготвим. Аз също бих искала да благодаря на комисията за тази инициатива и да благодаря на съвета, на комитета на регионите, на економически и социалния комитет за резолюциите им и за техните решения. Ще искам да благодаря и на много потребителски организации, които ме подкрепяха и ми помагаха в списването на моя доклад. Аз също искам да благодаря на секретарята на Европейския парламент и на хората в политическите групи, които също оказаха, ми оказаха подкрепа. Проекта, който ще предложа на комисията, включва редица инициативи за потребителите за периода 2014-2020, т.е да не гледаме само краткосрочно, а в по-далечно бъдеще и да видим колко много предизвикателства стоят. Твърде много наистина пред нас. Ще започна с глобализирането на пазара. в е, светлината на финансовата дерегулация и либерализацията на економиката, както и застаряването на населението, това са някои от най-големите предизвикателства, стоящи пред нас е, като потребители. И е, наблюдаваме голям пропаст между електронната търговия в е, европейски мащаб и националната електронна търговия хората като че ли не получават достатъчно средства, повишават се цените. Е, в Европейския съюз има огромен брой хора, които нямат достъп до най-необходими неща за съществуване. Така че това са предизвикателства, стоящи пред нас, както вече казах и ние трябва да се преборим се с тях. Трябва да гарантираме сигурност на изхранването, сигурност на енергийните доставки, финансови услуги, да намалим неравенството и неравенствата, да сме гарантираме за закрила на хората в неравностойно положение на уязвимите групи в обществото. Така че много нужди а, има, с които трябва да се справим. Да изградим инструменти за обещетяване, гарантиране на съфинансиране, гарантиране на законодателство, което е прозрачно, информация и обучение на потребителите и даване на право на гражданите да сформират асоциации в рамките на Европейския съюз. Това е моето въведение. Това са ключовите въпроси, които стоят пред нас. 18 са предложенията които правя в доклада си. Няма да ги изброявам всичките, само искам да се спра на факта, че трябва да сме сигурни, че всичко това се прилага по един и същи начин в целия Европейски съюз и че всички тези предизвикателства трябва, към тях трябва да се подходи от гледната точка на предоставяне на социална защита – всички трябва да положат усилия за ефективност, да има механизми, альтернативи за разрешаване на, на спорове и уреждане на спорове по онлайн. Всичко това трябва да бъдат е, съществени елементи на нашата стратегия, а тя трябва да бъде сериозна политика в областта на защитата на потребителите. Благодаря. Благодаря ви господин Хамон. Извинете, че не присъствах от самото начало, но имах среща с госпожа Рединг. Приветствам колегите, които се присъединих към нас след като открих заседанието. Добре. Нека да чуем мненията по становището. Господин Шваб от името на НП. Няма да говоря от името на госпожа Рединг, но от името на нашия докладчик. Първо, Искам да кажа, че ще говоря в две части. Общата част е подготвена от сътрудника на госпожа Канети, която за съжаление не може да присъства и поднася своите извинения. Тя ми каза първо, че тя и НП приветстват желанието на докладчика да укрепят програмата и повечето от предложенията са приемливи за политическата група на НП. Обаче, вторият момент е, тя казва, че трябва да се помни, че възможностите за растеж и работни места се създават от предприятията. Затова докладът не трябва да е насочен срещу предприятията, срещу бизнеса и не трябва да се изпращат погрешни послания до частния сектор. Ние бяхме това лято в САЩ заедно с господин Рамон, така че той знае какво имам предвид. Що се отнася до сегашно състояние на економиката, не можем да товарим частния сектор с прекалено много допълнителни разходи и колегата, докладчик Сянка, смята, че когато става дума за трансгранична търговия, особено в цифровия сектор, е нещо, което трябва да се укрепва. Бих искал да добавя три неща и от свое име. По-рано посочих, когато отговарях на господин Коферати, нещо, когато той зададе въпроса за колективните искове. Аз посочих, че НП че НП не са толкова ентусиазирани и аз посочих, че през март Европейската комисия ще внесе предложение за уреждане на спорове чрез частно принудително изпълнение. Нямаме нищо против колективното прилагане на колективните искове при неспазване на законодателството за защита на потребителите в Европейския съюз. Обаче ние се опасяваме, че в крайна сметка нещата могат да излязат извън контрол и за това сме по-здържани. По точка Х искам да посоча, че наистина либерализацията е нещо, което може би да не е много привлекателно за всички европейски потребители. Но все пак нека да не забравяме, че либерализацията значително подобри живота на потребителите. И това е нещо, което може би да не създава нови работни места, но така ли, че запазва сега съществуващите работни места. И накрая за принудителното изпълнение при неизплащане на ипотечните кредити и съответните изваждани училищата, нещо, което е сериозен проблем в Испания – и в момента правителството се стреми да подпомогне хората, които са били принудително изселени поради неизплащане на ипотечните кредити. Обаче този проблем не е навсякъде е толкова остър в Европа. Това е нещо, което очевидно е много остър проблем за Испания. Ние приветстваме електронната търговия и сме съгласни с много от нещата, предложени от докладчика. За това сме благодарни на докладчика. За това и ще работим по становището и в бъдеще. Председател, благодаря господин Рошфор. Господин председател, уважаеми господин докладчик, уважаеми колеги, моите извинения за това, че закъснях, но работих в кабинета си и след това някой ми каза, че сме малко по-напред в графика. Благодаря на господин Рамон за неговия много интересен доклад или по-скоро становище. Също така бих искал да използвам тази възможност и да благодаря на Европейската комисия за това, че предложи тази програма за защита на потребителите. Бих казал, че много от нещата, които за мен са важни, ги виждам отразени в тази програма. И ние говорим за програма за защита на потребителите и това е нещо важно. Има редица аспекти в становището на господин Рамон, с които съм абсолютно съгласен. Няма да се спирам върху всички тях, защото сме съгласни практически всички с тях, но има някои неща, по които имам съмнение или въпроси. По някои аспекти бих искал да кажа, че моята група има редица възражения. Някои от тези аспекти вече бяха описани от колегата Шваб. Ние имаме доста сериозни съгласия с тези аспекти, за които говореше господин Шваб. Има някои твърде спорни въпроси в становището, може би не би трябвало да възприемаме такъв подход в становище на нашата комисия. В нашата парламентарна комисия в продължение на години сме се стремили към консенсус помежду ни. Убеден съм, че с известни подобрения, с малко повече работа върху компромисни изменения, ние ще можем да постигнем добри резултати. Така че има няколко неща, на които искам да се спра и както направи господин Шваб, ще, ще вървя, ще работя по отделни точки. По точка трета за Европейския регистр на асоциациите и създаването на европейските асоциации, не съм абсолютно убеден, че това е наистина нещо, което трябва да се прави и не по този начин, може би. Може би формулировка и по-точно точка 3, може би е малко неясно формулирана. Ние подкрепяме, разбира се, Сдруженията на потребителите и ние сме съгласни, разбира се, с това, че те трябва да могат да създават мрежи от контакти помежду си и да обменят добра практика, но аз не съм много убеден, че имаме нужда точно от регистър. Сега по точка 4. Тук съм съгласен с автора на становището, но искам да кажа, че това е нещо, което изисквахме да бъде включено в други текстове. Например, обучението през целия живот е един такъв важен аспект. И знам, че искаме от училищата да правят толкова много и те не успяват всичко това да го направят. Сега по точка 6 единни общи правила за продуктите. Да, разбира се, ние сме съгласни с това. Но искам да кажа, че много важен аспект тук е проследимостта на продуктите. За нас това е от ключово значение. Точка 7. Докладчикът говореше за електронната търговия. Мисля, че всички сме съгласни. това, че електронната търговия е важна, но все пак трябва да се помисли колко още трябва да се направи в тази сфера. Европейската комисия наистина вече посила много, но все още има много бели петна, много празноти. И сега по точки 8 и 10 накратко имам въпроси тук и мисля, че и господин Шваб изрази своите съмнения във връзка с точка 8. Едва ли според мен е необходимо да имаме толкова конкретни примери? Да, аз съм за това да се защитават потребителите и знам, че в Испания има много проблеми с ипотечните кредити, но в стриктния смисъл на думата ипотечните кредити не са точно потребителски продукти. Не знам доколко нашата парламентарна комисия има правомощия да се занимава с този въпрос. И сега, що се отнася до уязвимите потребители, разбира се, че е важно те да бъдат защитавани, но защо трябва да се съсредоточаваме върху транспорта, когато става дума за уязвими потребители? Благодаря ви за това, което казахте във връзка с сравняването на цените. Мисля си, че това е важно. И точно това е важно за една програма защита на потребителите, макар и формулировката може да бъде направена по-точно. И сега по точка 15 за безплатни правни консултации или правна помощ, по-скоро за безработните, не съм убеден. За това ние тук предлагаме един механизъм и аз не съм убеден, че наистина това се вписва в въпроса за крайните срокове не се вписва този текст и в другите текстове, които сме приемали тук в нашата комисия, особено що се отнася по альтернативното решаване на спорове или решаването на спорове онлайн. Ние сме свършили много работа в тези сфери. Не съм убеден, че тази точка 15 изцяло се вписва в това, което сме правили в нашата комисия. И в заключение има един момент, с който не съм изцяло съгласен. Не съм изцяло съгласен и с колегата Шваб, нещо, за което много пъти съм говорил в тази наша парламентарна комисия. Когато говорим за органите за местно самоуправление, за мен е важно да сме по-конкретни тук. Тук доста общо се говори за европейския подход, за последващи мерки. Смятам, че трябва да сме по-конкретни и по-ясни тук по-целенасочени. През 2013 година комисията е предвидила много неща в своята работна програма. И когато се занимаваме с альтернативното разрешаване на спорове или разрешаване на споровете онлайн, това са много важни неща за функционирането на единия пазар – но мисля, че има и други начини за финализиране на единия пазар те също са важни. Така че това беше, което иска да кажа. Така че може би малко доработване, малко повече внимание към някои елементи, които според мен не са съвсем точно част от нашата работа, работа на тази комисия. Може би трябва да помислим пък как да задълбочим някои от аспектите, повече отколкото докладчика, например, що се отнася до сравнението на цените. Председателя, благодаря ви. Извинете, че така изпреварихме графика, но всички бяха много ефикасни и за това приключихме малко по-рано, отколкото предвиждахме. Сега госпожа Рулер и след това и аз ще се изкажа, тъй като аз съм докладчик Сянка. Благодаря много, господин председателю. Само една дума за докладчика. За доклада, извинете. Мисля, че може да бъде малко по-стегнат. по-скоро това се отнася за втората част – там където се говори за Централната банка и финансовите инспектори. Аз имам известни съмнения. Мисля, че това не е в компетенцията на нашата комисия, но ние можем все пак е, да дадем някои насоки и да бъдем нещо като посредник, що се отнася до финансовите услуги, за да гарантираме на прозрачност на консултациите на банковите е, транзакции. Това се отнася най-вече за линея 8. И в Г, част Г, не съм съвсем наясно какво преследва тук докладчика. Една, един друг въпрос също в точка 6. Сигурността и безопасността на продуктите. Та нашата комисия вече от години на иска да се е, върви в тази посока и, и може би трябва най-после да кажем добре дошъл на, е, на надзора над пазара като такъв. Следващо, на следващо място веригата на доставките – тук трябва също да допълним някои неща. Нещо вече е сторено до сега, може да не е достатъчно, а някои неща имат нужда от е, донадстрояване, но да избегнем дуплиране. Благодаря много. Няколко бележки от мен, тъй като и аз съм докладчик Сянка. Съгласен съм с колегите, които казаха, че трябва внимателно в този доклад да се фокусираме върху сърцевината. Именно позицията на комисията за новия дневен ред за закрила на потребителите. Аз подкрепям това, че степента на нашата работа е иллюстрирана от факта, че имаме цели пет страници цитати и две страници препоръки. Така че тук аз не съм сигурен дали сме постигнали правилния баланс между двете и го казвам на докладчика, защото той е човека, който трябва да направи предложение. А, след това за едно изказване, което по-нататъка го няма. В първият линея Приветстваме амбициозния подход за зелена книга за европейските потребители, което да бъде приложено от националните парламенти и правителства. Това е добре да бъде в препоръките, господин председател, а, да, извинете, господин докладчик, защото ефективността на този доклад ще бъде там, където ние имаме най-големите отговорности. А Именно тук има много важни неща и много интересни неща. Аз искам да напомня на докладчика, че ние не носим отговорност за такива въпроси, като сигурността и безопасността на храните. Това не е наша отговорност. Ние можем да коментираме по тях, разбира се. Нито пък сме отговорни за финансовите услуги нито пък за корпоративното управление и структурите на е, съветите на директорите на фирмите. Аз не съм сигурен, че нито или, или комисията ще го считат като част от дневния ред за потребителите. Но искам и затова искам да насърча докладчика да направи една среща с докладчиците в сянка и да се насложи под лупа и така да се каже с хирургически нож да се подходи към някои от тези въпроси и да се засили а, текста а именно с оглед на това какво очакват от нас потребителите също фокусиране върху дейностите онлайн, но мисля, че прилагането на съществуващият а, а, европейско законодателство в областта на закрилата на потребителите е същината на въпроса. И ние а, последователно в нашата комисия сме казвали, че правата на потребителите – по силата на сегашната правна рамка никак не се прилагат последователно. Нито пък механизмите за прилагане и изпълнение в отделните страни са на ниво. И аз мисля, че тук ние трябва да разширим капацитета, да въведем по-широко обучение. Прав сте също в обяснителното изявление, където говорите за документи от стра... свързани с темата, издадени от комисията, но това е една възможност да ги разгледаме, за да балансираме целият пакет по потребителите. И на мен ми се струва, че там има аспекти, които ни говорят за липса на съзнание, на осведоменост от страна на потребителите и по-конкретно за редица неща, които са част от дневния ред за потребителите. Така че това за мен е една полезна рамка, това бих казал на докладчика, но според мен трябва да бъде изпълнено с повече под детайли. Извинявам се на госпожа Майне, че бяхме а, а, толкова ефективни, така бързо работихме, че се наложи да я, я извикаме по-рано. Очаквам госпожа Гепард също да бъде една от следващите, които ще вземат думата. Да, госпожо Гепард. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за добрия проект доклад. Ние, разбира се, сме ограничени в обема и много от нещата, които сме записали, трудно могат да бъдат променяни. <clears throat> Това, което имаме на лице от докладчика, <clears throat> подлежи на подобряване, но разбира се и той в рамките на обема, който му се позволява, не може да постигне кой знае какво. Аз не съм съгласна с вас, господин Харбър, по отношение на невключването на финансовите услуги. Мисля, че е важно да бъдат споменати тук, тъй като ние в нашата комисия имаме правомощие, що се отнася до посредничество, даване на съвети по финансовите продукти. А има тук, става дума за финансови продукти, които влизат в нашият ресор. И за това не съм съгласна. Мисля, че тук е уместно да се спомена това. Други неща, които казвате, че не попадат в нашият ресор. Говорите за закрила на потребителите, а на, да не споменаваме храна. Хората ще запитат защо многократно съм свидетел на това. Така че аз съм отворена към включване на тези неща. Мисля, че прилагането е изключително важен елемент. Колективните искове за обещетение също а, знам, че господин Шваб изцяло не го споделя като част от работата. Но това не бива да ни спира. Ние трябва да всеки да каже какво би желал да види в този доклад. В края на краищата парламент е законодател. Ние не трябва да тръгваме по пътя на колективните искове, които се практикуват в Штатите, защото това ще ни доведе проблеми. Тук и юристите трябва да си кажат думата, но нещата трябва да се решат на, европе... на ниво Европейски съюз. Изпълнението е нещо, което трябва да бъде тласнато напред. И този процес вече започна, което е удовлетворително, но а, разрешаването на диспути. Вече много дела а, се водят, но това все още не е достатъчно. А, трябва да се усъвършенства механизма на процедури в съда. И разбира се, завеждане на дело трябва да бъде крайна мярка, макар че и до там би могло да се стигне. Много неща трябва така да се каже, да се а, изострят, да се изостри вниманието в този доклада. Аз ще ви предам на вас, господин председателю, едно писмо от е, гражданин на европейс... страна на Европейския, членка на Европейския съюз, който е, си е поръчал нещо по Амазон немската версия, която е по-ефикасна от френската. И затова той, френски гражданин, го е поръчал от немският сайт на Амазон. Тук нещата опират до потребителското измерение. Да не се крием зад границите между държавите – и на мен ми се струва, че това са въпроси, на които трябва да обърнем внимание, защото валят все повече жалби а, по такива въпроси. Това тук е случаят с Амазон, но има и други оператори онлайн. Аз самата съм изпи, била потерпевша при поръчка, която в Германия е далеч по-ефтина за един продукт, отколкото във Франция. Така че нека не оставяме тези въпроси, тези жалби без е, отношение от наша страна. И на последно място да включим нещо в дневния ред за потребителите, нещо много важно, това е правилното прилагане. Както а, виждате днес и в а, вестниците, комисията преглежда огромен брой а, интернет сайтове, за да види дали спазват европейските закони и правила, особено такива за свободни, безплатни игри, които като че ли са безплатни а, и са със свободен достъп и във всъщност попадат в ръцете на малолетни деца под 14 години и те могат да ги а, свалят, но после се оказва, че родителите трябва да платят известна сума, разход. И аз поздравявам комисията за тази кампания. Самите държави членки също трябва да работят в тази област. Благодаря. Благодаря ви за много ценните въпроси, които повдигнахте. Аз разбирам ограниченията, които имаме, които докладчиците имат. Просто само казах, че всички ние и докладчиците в сянка а, имат за задача да добавят определени въпроси. Аз мисля, че трябваше да се включат и финансовите услуги, тъй като сме работили много а, по този въпрос. Ние сме работили, макар че не всички колеги са съгласни с това. И сега много се радвам, че толкова ефикасно работим, така че приветстваме представителя на комисията и бихме желали да чуем вашия коментар. Благодаря, господин председател. Първо, от името на комисията аз съм тук с колеги от Генерална дирекция правосъдие, защото си изпълняте, че програмата за защита на потребителите беше съвместно а, начинание на две дирекции. Много е трудно в един документ да се обхване цялата работа на комисията във връзка с потребителите. Това включва не само а, генерална дирекция защита на потребителите генерална дис, дирекция правосъдие, но и генералните дирекции по пазари и други. Този холистичен подход отговаряше на призива от страна на Европейския парламент да се постигне един общ поглед върху политиката по отношение на потребителите и ние смятаме, че това е важна стъпка в тази посока. Документът трябва да се чете на две нива. Има много неща, които сме включили които според нас са валидни до 2020 година. Това е хоризонта ни. Но от гледна точка на специфичните инициативи, ние смятаме, че можем да предложим предложения, които а, могат да бъдат разглеждани от сегашния колегиум. Именно за това сме съсредоточили вниманието си до края на 2014 година. Удовлетворени сме, че докладчика е съгласен с, с трите цели безопасност, информация и образование и съответно с приспособяването на законодателството към потребностите на потребителите. В доклада пролича много голям акцент върху изпълнението, което много ме радва, защото в следващата година имаме намерение да привлечем вниманието върху именно тези проблеми. На мен ми хареса казаното от госпожа Гебхард във връзка с диференцирането на цените, националните пазари. Това е нещо, което съвсем неодавна обсъждахме с съответните министри, защото това нещо може да бъде включено в член 20 от директивата за услугите, която забранява дискриминация при предоставяне на услуги без обективни причини за това. И ние бихме могли да добавим и други примери, които бяха открити от Генерална дирекция пазари. Например, ако а, си поръчате, ако се опитате да направите резервации за един круиз плащате много повече в Австрия, отколкото в Германия или обратно. Тук има различия. Именно това се занимаваме в Генерална дирекция пазари във връзка с приложението на директивата за услугите по изпълнението на законодателството ние смятаме, че това ще бъде темата на следващата среща на върха за потребителите и това ще бъде част от стратегията за изпълнението на правата на потребителите. Това, което е важно е как бихме могли да решим проблема с тези Общоевропейски нарушения в цяла Европа, включително и а, последното с, с игри, които могат да се свеля, свалят безплатно от интернет. Тук а, не става дума за прилагане на закона в едно, в различни държави членки. Става дума за една и съща компания, която има клонове в различните държави и използва най-различни заблуждаващи практики. Смятаме, че можем да направим нещо повече за координирането по колективните искове сме ангажирани с инициативата, с работната програма на комисията, активно обсъждаме формата, която трябва да приемат тези документи. Не знам дали колегите в Генерална дирекция правосъдие биха искали да вземете и те отношения. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянки. Очаквам с нетърпение текста на доклада. Сега ще дам думата на госпожа Вероника Манфреди. Съжалявам, че ви пропуснах преди. Искате ли да добавите нещо? Е, не, съвсем няма. Кой знае какво да добавя към току-що казаното. Разбира се, има някои идеи в този доклад, които изискват по-задълбочено обсъждане. Наскоро заместник председателя на комисията предложи инициатива да бъдат привлечени жените и за нас е интересно, е, че докладчикът предлага да бъдат включени потребителите в управителните съвети на компаниите и да има определен процент за, заделен в управителните съвети на компании за потребителите. Това е доста смела идея. Също така съм съгласна с тези, които казаха, че трябва да се укрепи изпълнението. За съжаление, в момента голяма част от постиженията на общностното законодателство, на общностното право не функционира заради това, че то не се изпълнява или не се изпълнява надлежно. И разбира се, тук трябва да отчетем и тенденциите, свързани с развитието на интернет. Председателят, благодаря ви. Мисля, че ни дадохте нови идеи и това укрепи това, което посочи докладчика, особено, що се отнася трансграничното измерение, що се отнася до трансграничното измерение. Сега отново давам думата на нашия докладчик да обобщи и да отговори на изказванията и да говорим също така за графика за работа по това становище. Заповядайте, господин Гарсес Рамон, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Първо, най-общо казано, програмата за защита на потребителите има един всеобхватен цялостен характер и това е важно да се отчита според мен. Смятам, че идеята е, че потребителите са неотменна част от цялата система на економиката. Потребителите и гражданите са неотменна част от економиката – и за това смятам, че обхватът на обсъжданата от нас програма е правилен. Вторият аспект, който обсъждахме, е начинът по който е формулирано моето предложение и също така какъв е обхватът на моето предложение. И слушах докладчиците в сянка и мисля, че ще бъде много лесно да постигнем съгласие. за да можем да постигнем по-добър баланс между различните части на текста и също да потърсим по-добри формулировки, по които можем да постигнем съгласие. За това през следващите дни предлагам на докладчиците Сенко отново да се срещнем и да обсъдим тези неща. Разбира се, трябва да отчетем и това, че коледа е съвсем близо, така че може би е добре да помислим всички заедно как да подобрим тона и формулировките в доклада. Също така беше казано тук, че нямаме неограничено пространство, неограничен обем и затова не можех да включа някои неща, които бяха тук споменати от колегите. Затова чрез измененията, предложени от докладчиците в сянка и мои собствени изменения, мисля, че бихме могли да включим и това, за което говориха колегите. По този начин и в количествено и в качествено отношение ще подобрим текста. Това беше най-общо по това, което беше казано сега, по по-конкретните неща, които бяха казани. Бях помолен да отчета това, че трябва да сме внимателни, да не товарим с ненужни разходи частния сектор. Съгласен съм с това, обаче не смятам също така, че трябва да правим неща за частния сектор, които да са в ущърп на потребителите. Затова за мен е важно да потърсим баланс и да отчетем економическата реалност. И аз мисля, че предвид сегашната економическа реалност, наш приоритет трябва да са потребителите. И още нещо, което трябваше да спомена в по-общите аспекти. Смятам, че като Европейския парламент ние трябва да внасяме предложения за Европейската програма защита на потребителите и като Европейски парламент ние трябва да внасяме аспекти, които отчитат и сегашната и вероятната бъдеща економическа ситуация. Смятам, че предложението от Европейски парламент трябва да извеждат на преден план конкретните потребности и изисквания на потребителите. Ние знаем какво те искат, защото ние се вслушваме в, тях, в техния глас. Смятам, че трябва да се трябва да се постигне съгласие помежду ни за точните формулировки, но мисля, че въпросът за финансовите услуги, които предизвикват най-голяма загриженост сред европейските потребители, са важни за тях. Някои от докладчиците в Сянка посочиха аспекти в моя доклад, които според тях са много силно посъветени върху посветени на, извинете, испанската реалност, ситуацията в Испания сега. Да, съгласен съм с това, но 27-те държави членки ситуацията е различна – но аз мисля, че има нещо общо, а именно това, че всички потребители в момента се сблъскват с много трудна економическа ситуация. Затова смятам, че трябва да отчитаме това какви са потребностите и изисквания на европейските потребители – също така имаше други конкретни въпроси. В точка трета от предложението ставаше дума за регистър на сдруженията или обединението на потребителите – Моята идея беше, че този регистр е нещо подобно на регламента, който предвижда хармонизиране на основните права на Сдруженията на потребителите. За да се гарантира това, че техните права са ясно разписани, съответно се защитават. Сега по точка 6. Ставаше дума за проследимостта. Да, съгласен съм. Трябва да се включи и проследимостта в тази точка, точка 6. По точки 8 и 10 мисля, че те отразява загрежеността на потребителите във връзка с финансовите услуги и във връзка с, с жилищните условия, включително жилищните ипотечни кредити. Мисля си, че можем да потърсим по-добри формулировки, които да са по-приемливи за всички. Що се отнася до точка 15, Да, наистина, тук бях много смел. За да предлагам тази идея за 20 представителство на потребителите в управителните съвети на предприятията, но смятам, че трябва да сме смели, че Европейския парламент трябва да бъде смел и да внася смели предложения. От гледна точка на обществото ние трябва да сме в състояние да отговорим на изискванията на потребителите. Що се отнася до другите изказвания на колегите, то смятам, че аз смятам, че трябва да гарантираме правата на потребителите, което включва и достъпа им до различни механизми за защита на техните права. Смятам, че можем да работим заедно за да подобрим формулировките, така че те да са приемливи за всички. Може би трябва да се каже, че при различните механизми за разрешаване на спорове следва да се използва максимално широк спектър от възможности за разрешаване на спорове. Докладчиците в Сянка също така посочиха, че има някои нови елементи в моето становище, например, говоря за здравеопазването. Аз мятам, че това е нещо, което представлява много сериозна загриженост за потребителите. Ние трябва да предложим решения. Може би нещо да съм пропуснал, но мисля си, че като цяло отговорих на това, което казаха колегите. И сега бих искал да кажа, че наистина искам да постигне максимално широко съгласие и мисля, че ще бъде добре, ако успеем в най-бързо време да проведем среща заедно с докладчиците в Сянка. Мисля, че като поработим върху измененията, ще намерим максимално добри формулировки за това становище, за този доклад. И разбира се, аз съм отворен към всички ваши предложения, колеги. Наистина можем да помислим как да подобрим този текст и как да гарантираме максимално добра програма за защита на потребителите. Сега за графика. Мисля си, че до 10 януаря е срока за внасяне на измененията. Това не ни дава особено много време. Също така това означава, че ще е трудно да организираме и срещата ни, срещата с докладчиците в сенка, но ще помислим за всичко това. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви. Беше много полезно да ви слушаме. Беше хубаво, че имахме възможност за една така подробна дискусия. Тук ще обсъждах с колегите за това, че можем да променим крайния срок за измененията, защото аз мисля, че в резултат от днешното обсъждане докладчиците Сянка биха искали да има повече време, за да може да обсъдите с тях въпросите, които все още са решени и мисля си, че това е възможно. Може би утре след обед, когато имаме заседание на координаторите, може би ще можем да помислим за нов крайен срок. За момента си мисля за 25 януари. защото едва ли ще успеем да организираме среща преди сряда, когато парламентът приключва работа. И може би след това, по време на коледните новогодишните празници, ще ви бъде трудно да средоточите върху работа. Така че, господин Рамон, ако сте съгласен, ще се постараем да намерим повече време, да, виждам, че вие сте съгласен и че според вас това е добра идея. Una idea. Да, разби... Подкрепям. Да. Благодаря ви, подкрепям а, тази инициатива. Добре. Ще го обсъдим с вас и утре ще го предложим на координаторите. А това ще ни даде време и да отразим и в документа и някои от идеите, които току-що изслушахме от е, представителите, двете дами от комисията. Заслужаваше си да ви слушаме и не е нужно да прибързваме с нещата. И така, благодаря, казва председателят. Доста сме напред графика. Виждаме тук и хората, свързани с следващата тема, но нека проверя дали всички са тук. Госпожа Руле беше тук от началото. Дали господин Рошвор ще говори? Аз съм също един от докладчиците в Сянко от моята група. Има и други. Госпожа Василио е тук, нали? А на вас благодаря много за това, че се откликнахте да дойдете по-рано е, и така. Мисля, че всички са на лице. И ще дам възможност на госпожа Коми да представи компромисните изменения. А след това ще покана и докладчиците в сянка да направят бележки. Ще чуем и реакцията на комисията. Да започнем с Лара Коми. Благодаря, господин председателю. Благодаря, колеги. Благодаря за помощта, която ми оказвахте до сега. Много съм доволна от работата, начина по който работихме. Постигнахме съгласие по най-важни въпроси, дефиниция на а, субекта на данните – Работихме така сплотени, проведаха се много дискусии. И този маниер на работа наистина е похвален. Ние гледаме на въпроса от ъгъла на закрила на потребителите и също последователността и еднаквостта в вътрешния пазар. начина по който работихме показва а, едно отношение, добро отношение към един доста деликатен въпрос. Защото хората обикновено застават на национална позиция, не толкова на политическа позиция. А, тук бяха, работеха хора, които се занимават с а, този въпрос ежедневно и се стараят да се абстрахират от личните си предубеждения. И затова мисля, че трябва наистина по този начин да работим по въпросите за вътрешния пазар. в други комисии се сблъскахме с. национални препятствия, но за да се получи една плодотворна дискусия, мисля, че трябва да изгладим, да се постараем да изгладим тези а, различия, за да постигнем компромисни споразумения. А, първо, профил, профилирането. И аз очаквам комисията да ни обясни какво е становището и по член 20, например, защото аз не смятам, че го разбираме, че разбираме а, мисленето, което стои зад тази формулировка. Логиката. Не искам да кажа, че аз съм тази, която трябва да реши как да формулираме тази въпрос, но смята, че заедно трябва да постигнем едно споразумение. И за това се обръщам комисия, към комисията за помощ, за едно, да ни помогне да разберем по-добре нещата. Ще ви дадам конкретен е, пример, за да ме разберете. Например, профилирането. Когато говорим за категори... дали говорим за категоризиране на дадени ситуации с, а, е, а, е, в контекста на риск, тук въобще не ми става дума за какво не ми става ясно за какво говорим, за какво става дума. E disincentivare i comportamenti più corretti. Oppure faccio anche... Може би а, хората а, си мислят, че тук става дума за една безразборност или незаконност. А, тук две са нещата, които трябва да помним piacciono le scarpe e le borse e non mi piacciono i gatti, quindi... Да правим различие е, за какво, каква стока се пазарува, обувки, чанти или нещо друго è prevista nell'articolo 19 e quella И също в член 19 съществува една възможност. Има препратка към член 16 което е добро. Мога да ви дам и други а, примери, но така ще карам до безкрай. А, извинете ме, че го правя, но аз се опитвам да а, ви покажа къде са проблемите. Аз се опитах да, разслед, да изследвам, така да се каже, в дълбочина нещата – и като прилагах моите критерии, моите характеристики. Също искам да чуя от комисията, а и от докладчиците в Сянка, какво мислят за профилирането. Има и други подобни въпроси, например средните и малки предприятия. Всичките директиви, регламенти, контекста на защита на средните и малки предприятия, защото в, именно на тях е много трудно да се окаже подкрепа. Предложение имаше да се заличат тези предложения. А защитата на данните не зависи от броя на персонала, свързане с други параметри. Аз самата търсят тези параметри, но това изисква време. Някои са твърде произволни, други са по-конкретни, по-необходими и по-приложими. И тук пак се обръщам към комисията да ни помогне да разберем въпроса. Е Ще ви дам пак един практически пример. голямата компания да има същите задължения, защото да вземем Италия, но и другаде, не само Италия, а, имаме а, лимит за голяма компания, се смята над 250 души персонал. Това са наистина големи фирми, всеки си има своите отговорности. Аз не искам да се отнемат отговорностите на средните и малките предприятия – независимо дали са големи или са семейни, малки семейни фирми. Трябва да има един баланс за всички. Не може само броя хора да бъде критерий. Броя хора, които боравят се, управляват данните. Трябва да намерим и други критерии. Това беше втората ми точка. Третата, това вече го дискутирах с докладчика от комисията Либе защото и те работят в тази област, за закрилата на малолетни и непълнолетни. Това е една категория също потребители, която е доста деликатна и изключително много в риск. В а, националните законодателства има а, на 17, 17 е възрастта, след която те се смятат за пълнолетни но що се отнася до закрилата на данни, може би това не е добро. Има и случаи, в които 16, има държави, в които 16 е възрастта, а, но в, а, при този прак или прага 18 е в а, трети държави, плюс а, изискване за съгласие на родителите, например, за да се ожениш – т.е. трябва да се повиши осведомеността и даването на информация да бъде приоритет. Исках също да повдигна тези въпроси, защото те не са чисто национални, а те е, опират до цяла Европа и вътрешния пазар. И ще са много щастлива, ако чуя вашето мнение. Благодаря още веднъж на всички за помощта, която ми оказахте. Much, Благодаря много. Мисля, че ще поработим по компромисите. Благодаря, господин председател, Благодаря и на госпожа Ками. Съжалявам за това, че гласа ми е доста дрезгав. В Страсбург разменихме становища по компромисните изменения и както казах, не сме решили обаче по всичките компромисни изменения. Имаме известни притеснения във връзка с някои от компромисите и в общ план искаме да знаем каква е вашата позиция по редица изменения, така както те са внесени от групата на социалистите и демократите. Така както казвам, трудно е да приемем всичките а, компромисни изменения. Всъщност, остава проблема за съгласието. А, мисля, че трябва да оставим отворена опцията за изричното съгласие, тъй като става дума за деликатни, за чувствителни данни. Имаме известни проблеми за субекта на данните и неговата дефиниция. Това не е включено в измененията. Ние все още смятаме, че бихме могли да поработим и по тези въпроси. Току-що споменахте за възрастта. Да, наистина съгласни сме, че имаме толкова различни дефиниции за младежи и младеж в Европа, но тук става дума за защита на деца поне до 18 годишна възраст, затова ние сме по-склонни да приемем първоначалния текст на комисията, защото там са отразени по-добре проблемите. Един от основните проблеми за нас е свързан с профилирането. Доколкото разбирам, може да има някакви проблеми с пълното му разбиране, но някои от компромисите, по които се работи, са свързали с промяната на възможността потребителите да излязат от разпоредбите на а, някои мерки. Защото за нас, за нас обаче това не е достатъчно, защото тогава, когато. Защото не е съвсем ясно кога мерките са дискриминиращи. Текстът е доста широко формулиран. Мислим, че е по-добре да дадем възможностите, възможности на потребителите да се откажат от нещо. Също така И трябва да имаме специфично време, в което да се реагира. И тук трябва съвсем конкретно да бъдат посочени различните е, пунктове в графика. Доколкото разбирам, вие не сте в състояние да подкрепите измененията във връзка с колективните споразумения. А за нас, както знаете, в групата на социалистите и демократите това е изключително важно, за да можем да гласуваме за целият доклад. Искам само да кажа, че наистина проведохме много добра размяна на мнение в Страсбург и мисля, че ако седнем, и имаме заседание, вместо да разменяме имейли, да постигнем известно придвижване в посока на нашата позиция, защото ми се струва, че е възможно да се намерят добри компромиси. Благодаря. Гласуваме на 24 януари. Това ни дава, място, дава ни възможност да обсъдим компромисните изменения. Мисля, че целта би трябвало да. Компромисите би трябвало да бъдат постигнати. Сега господин Лошфор. Благодаря, господин председател. Господин Локхард да не може да дойде тук поради някаква пречка в последната минута. Аз искам да ви уведомя за това, което той ми каза да ви кажа във връзка с компромисните изменения. Той не е напълно сигурен дали е, всичко е, е било разгледано в компромисните изменения. Той благодари на докладчицата госпожа Кони, че е намерила компромиси, които за него са разумни, например като механизма за одобряването, като профилирането. Господин Локхарт е, одобрява измененията в това отношение. Във връзка с бизнеса и предприятията, той е, е удовлетворен, че има някои компромиси, които насърчават е, предприятията да защищават личните данни на, и на потребителите, и да се търси възможност за въвеждане на, на солидни механизми за защита, за да може на, да се засили процеса на анонимизирането на данните. Има една молба, която ви предавам от името на господин Локхарт. Това е, че от неговата гледна точка предотвратяването на измамите и на финансовата престъпност, според него е от такава голяма важност, че то би трябвало да бъде, да фигурира не само в точката от преамбюла, но и в диспозитива, тъй като това е едно голямо предизвикателство. И както каза Малкъм Харбър, има известно време, за да се преведат компромисните изменения в окончателен вид и господин Локхарт е убеден, в положителния изход на този процес на обсъждане. Благодаря, господин председател. Председателят благодаря. Господин Екстрем има думата. Благодаря ви. Съвсем накратко ще съглася с преждеговорившите и ще кажа, че една допълнителна среща с докладчиците в Сянка би била полезна и с нетърпение очаквам тази среща и тогава вече ще изкажа своите бележки. Благодаря ви, председателя. Доста загадъчно. Някои от нещата изглеждат добре, но някои може би трябва да бъдат обсъдени. Не съм 100% наясно дали съм разбрал всичко. Това е. Председателят? Благодаря ви. Що се отнася до мен и до моята политическа група, ние сме съгласни с другите, че трябва повече да поработим върху този текст. Смятам, че важното е, че госпожа Коми наистина посочи кои са реалните важни въпроси и ние ще можем да ги обсъдим очевидно от решаващо значение да има информирано съгласие и за това нашата група ще работи в сътрудничество с Комисията по граждански свободи, особено що се отнася до различни компютърни приложения като Cookies и също така правото гражданите да бъдат информирани и изискването за предоставена информация също така трябва да бъде реалистично, така че да не спъва целият процес на работа и с данните и прехвърлянето им. В момента ситуация е такава, че изискванията за неприкосновеност на личния живот са различни в различните държави членки, което създава на нивото на Европейския съюз правна неяснота и е, точно за това се предлага регламент, а не директива, за да има повече последователност. За това си мисля, че е добре да се запознаем по-добре с насоките за изпълнението и доклада на комисия по член 29 за прилагането на директивата. Мисля си, че това ще ни даде по-добра представа за това какви са очакванията на потребителите, какво е осъществимо на практика, защото ако потребителите имат изисквания свързани, свързани с информиране за това какво става с тези данни, но те едва ли искат непрекъснато да получават въпроси за това. Мисля си, че има опасност, че ако хората непрекъснато се бомбардират с въпроси, те просто започват да игнорират тази информация, тези въпроси. Така че тук балансът е много деликатен, много крехък и разбирам какви са притесненията на Европейската комисия. Мисля, че в момента всички смятаме, че няма баланс в сега предлагания текст. Също така смятам, че е вярно това, което беше казано за профилирането. И тук също трябва да гарантираме, че има надлежни предпазни мерки. Според мен е изненадващо това, че някои от мерките тук в предложението на Европейската комисия са свързани с законодателството на държавите членки и на Европейския съюз с законните интереси, т.е. не става дума за хармонизирано законодателство, защото отново ще има непоследователност при изпълнението. А ние сме загрижени за това, защото искаме законодателството да бъде резултатно. И накрая за болезнения въпрос за пропорционалността внесохме редица предложения и мислим, че вървим в правилната посока, що се отнася до нарушаването на неприкосновеността и опазването на личните данни и също така нашата парламентарна комисия много сериозно работи по директивата за неприкосновеност на личния живот и там постигнахме добър баланс. Първите елементи от прилагането на тази директива вече би трябвало да бъдат очевидни, но все още не сме получили доклад за това. Така че нещата са свързани и с непосредствения ни опит, но отново, ако продължим с обсъждането на директивата за неприкосновенност на личните данни в електронен формат. Смятам, че не трябва да допускам неща, които необосновано ще обезпокоят потребителите, защото има редица случаи, когато се нарушават правилата за боравене с личните данни, които не засягат пряко потребителите. И накрая за пропорционалността, тук стои въпроса за санкциите. Смята, че пакетът на госпожа Коми води в правилна посока, защото аз смятам и за това внесохме редица изменения, че въпросът тук е свързан преди всичко с въздействието на нарушаването на защита на личните данни. За нас проблемът е, че дори една малка фирма може злоумишлено да манипулира огромни обеми данни по един начин, който може да бъде вредоносен. Например, тя може да използва тези данни, за да извлече неправомерни търговски предимства. От това и не трябва да се допуска една фирма да има необосновано конкурентно предимство, само защото нарушава правилата за защита на личните данни. От друга страна, ако някоя фирма по погрешка не е уведомила потребителите за нещо свързано с техните данни, то е необходимо да се отчита това какви са последиците и съответно да има съразмерност или пропорционалност при санкциите. Също така е важно финансовите санкции да бъдат съразмерни с оборота на фирмата и да не налагаме прекомерно големи глоби на малки фирми. За това не съм много сигурен доколко в момента предлаганите санкции са съразмерни и доколко съответно те ще дават реален резултат. Ние искаме резултата да бъдат хората да боравят надлежно с лични данни и трябва да отчитаме смягчаващи вината обстоятелства, защото има хора, които са внедрили необходимите процеса, назначили лице за контролиране на данни, а има фирми, които не са направили. И това всичко са факти, които трябва да бъдат отчитани в случай на нарушение и налагане на съответните санкции. Така че смятам, че постигаме напредък и се радвам, че докладчика е готов да работи, е готова да работи с нас. Мисля, че 24 януари е един реалистичен срок за внасяне изменения и мисля, че имаме основа за съгласие между политическите групи ще работим за това Комисията по граждански свободи да чуе ясно нашето послание. Давам думата на представителя на Европейската комисия, след това на докладчика. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че в комисията така някакси нещата вървяха много бързо. Искам да кажа, че ние сме на разположение, ако са необходими технически пояснения във връзка с изготвянето на компромисните предложения. Искам да кажа няколко неща по конкретни точки. Първо, от гледна точка на комисията, много е важно да се запази да се запази съществуващото в директивата и нивото на защита на, в директивата, което съществува и, и онова, което а, е основата за това. На второ място чувам много коментари за е, изричното съгласие, съгласие, изрично съгласие. Ораторката казва, че има някакъв е, допълнителен шум. Така че понятието за съгласие е един от проблемите, свързани с легитимността, която позволява обработването на данните. Комисията, която иска в тази връзка да поясни, че ако е, съгла... ако е необходимо съгласие, за да ам, се обработват определени данни, това трябва да бъде изрично съгласие. И така, когато става дума за съгласие, съгласието трябва да бъде добре обосновано, за това трябва да се въведе понятието изрично съгласие. В преамбюла ние сме напълно съгласни с коментарите, че не би трябвало да бъде да пречи на дейността. Всичко това трябва да бъде ясно, сбито и а, всички поправки да бъдат насочени към а, постигането на най-съща цел. Това е съгласие, което би могло да бъде изразено изразено а, или чрез отмятане на квадратче в, със съгласие в интернет или по някакъв начин да се опомене, че лицето приема данните му да бъдат обработвани. Също така би трябвало да се дава възможност да се третират данните във връзка с управлението на риска в сегашната директива. Това е предвидено в членовете, които имат възможност да се постига споразумение на базата на легитимни цели, като се запазва баланса с интереса на съответното ангажирано лице във връзка с намаляването на административните разходи. Това е много важно. Ние сме на разположение да работим съвместно с нашите законодатели. Във връзка с административните разходи искам да кажа, че тук а, става дума за един ограничаващ фактор. Тук думата in particular предполага, че има и други, освен изброените в списъка. И в сумите, сумите би трябвало да се възприемат като максимални суми, учитайки различните критерии в зависимост от специфичността на всеки конкретен случай. Накрая нещо съвсем кратко за проекто е, изменението, компромисното изменение, именно за ролята, която ще се възложи на Европейския комитет за защита на данните. Искам да поясня, че в предложението на комисията този съвет има а, с, а, консултационно становище, т.е. той не е отговорен юридически орган и не може съвета дава своето становище, докато другия орган е отговорния орган. Отговаряйки на по-конкретните въпроси на докладчика във връзка с профилирането в класическия режим е, във връзка с чувствителните данни. Тук става дума за взаимодействие с съответните органи. Е, няма абсолютна възможност за третиране на данните. Тук става дума за експлицитно разрешение. Има различни становища по този въпрос. Искам първо да кажа, че е свързан с профилирането и е продължение на сегашната директива, където няма забрана. За какво се говори тук? Говори се за мерки, които водят до юридически ефект или които значимо повлияват на дадено лице. Тук не става дума само за профилиране. Необходимо е да има значимо въздействие. Други елементи в предложението е, са, че тези мерки следва да се основават изключително върху автоматизирано третиране на баните, данните. А, значи тук става дума за изключително обработване на автоматично обработване на данните. Тук трябва да се предвиди от оценяването на аспекти, свързани с конкретно лице, как работи въпросното лице, здравето му, личните предпочитания, надежността му, поведението му. Когато е разрешено профилирането, това е тогава, когато има, а, когато се отчете достатъчно баланса между профилирането и интересите на съответното лице би трябвало това да се извършва по молба на определено лице. Искам да добавя, че във връзка с споменатите примери, като а, договор за застраховка и така нататък, това се прави по молба на съответното лице и маркетинг обикновено не, а, няма юридически последици за съответното лице, така че в а, а, традиционния маркетинг няма да има такова въздействие. А, профилирането може да се разреши на базата на европейското законодателство, има определени разпоредби, например член 21, който е една а, хоризонтална разпоредба. Държавите членки да могат да действат в обществен интерес включително бюджетните, финансовите, данъчните интереси на съответните държави членки. Други възможности да се разреши профилирането е свързано с изричното съгласие на лицето и съответните гаранции това са две различни неща. Тук има една специфична разпоредба, в която се казва, че не трябва да има автоматично профилиране тук това се отнася само за чувствителни данни, като например расова или етническа принадлежност. Има някои разпоредби в текста, които са свързани с това, че правото за достъп дава право на лицето да извлича определени последици от това профилиране. Връщайки се към нещо друго, което беше казано за праговете. Прага, предложен от комисията, се е, намира и в други разпоредби. Този праг от 250 души е праг за малките и средни предприятия и това създава една последователност. Защо се предлага този праг? За да може да се включат малките и средните предприятия тук се приема по условие, че малките и средни предприятия са освободени от някои от някои плащания. И именно тук се крие философията и логиката на предложението на комисията с цел да се намалят административните разходи, да се подобри юридическата сигурност и да се подобри хоризонталната уредба в Европейския съюз. По време на малолетните и непълнолетните ние сме избрали, както казахме и на предишното заседание, един критерий, който се основава на Конвенцията на ООН, че става дума всъщност за нещо, което е общо за всички държави членки. Ще спра тук, за да не продължавам безконечно дискусията, но естествено са на ваше разположение за следващи обсъждания. Председателя, благодаря. Всичко това беше много полезно. Когато формулираме и обединяваме, обобщаваме аспектите, за които говорихте, това е много важен, конкретен въпрос Госпожа Ками, искате ли да обобщите? Uh, да, накратко. Съгласна съм. А, в Страсбург говорихме по този въпрос. В среда се опитахме да направим заседание, но не се получи, тъй като нито от някои от депутатите, никой от персонала не можаха да намерят време. А, да, това би било добре, защото така е най-лесно да се постигне съгласие по деликатни въпроси, но ние можем да го направим и да, да организираме такава среща. Може би в първата седмица, след като се върнем от новогодишната вакансия, да тогава да поставим на масата някои въпроси, да не губим време. Ние вече разпратихме по имейл някои от компромисите, така че да имате обща представа. Ако има други въпроси, на които, по които искате да изразите становище и не можете да го направите до тази първа среща през януари, можете по нататък така както тъкат нещата. Ние ще следим как вървят и ще видим до къде стигаме, какво постигаме. До 24, ако правилно си спомням, на 23 Либе ще представят техния проект, така че ние сме доста по-напред от това, което правят в Либе. Това е и предимство, и неудобство, защото не знаем каква е общата линия, която те ще възприемат. До сега не са ни казали нищо. А каквото е казано тук, аз си го отбелязах и за това сега ви желая весела коледа и щастлива нова година. Благодаря много. Добра е идеята да направим на заседание в началото на януари преди още да стигнем до гласуването, защото това ще даде възможност на колегите а, след това да а, а, свържат нещата и с позицията на Либе. С това приключваме, дами и господа, програмата си. Приканвам ви утре да сте тук в 9 часа. Ще имаме гласуване. Моля, не забравяйте да си вземете картите за гласуване. Нека ви напомня, че сме даваме възможност на цялата комисия да си направи колективна снимка, която да бъде спомен или подарък за всички за коледа. Значи първо това ще направим. След това е триалога. Благодаря отново, каза председателя. Желая на нашия шеф на екип е, поздравяваме за рождения ден, а на всички вас ви очаквам утре сутрин 9 часа.